Uh, Скъпи колеги, дами и господа, започваме с гласуването. Списъците за гласуване са на разположение в досиетата пред вас. Съответните списъци изготвени от политическите групи. Започваме с пробно гласуване. Моля да поставите картите си за гласуване. And I ask you very simple question. Ще ви задам един много прост въпрос. Обичате ли да гласувате в понеделник в 16 часа след обед? Free vote, okay? Okay. Uh, I close the vote. Край на гласуването. Резултатът не е много ясен. Някои от вас е, извадиха картите си без още да са гласували. 32 колеги са гласували. Това е безпредседентно. Нямам спомен да се е случва преди. И така продължаваме с доклада на колегата Гюрк. Стратегията на Европейския съюз за втечнение природен газ и неговото съхранение. Изменение 56 за. Нека отново да го да опитаме докладът на колегата Андрес Гюрк, стратегията на Европейския съюз за втечнение природен газ и неговото съхранение. Моля да започнем с гласуването. Изменение 56. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 57. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 58. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 59. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 60. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 61. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. NV1. За. Против. Въздържали се. Приема се. АФЕТ 1. За против, въздържали се, приема се. Афета 2 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Гласуваме електронно изменение Афет номер 2. I close the vote. Прекратете гласуването. Отхвърля се. NB3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта едно разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 62. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 63 за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 Отхвърля се. 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 за против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. NV5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5. Комисията по транспорта за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Гласуваме изменение номер 5 на Комисията по транспорт. Отхвърля се. Моля, прекратете гласуването. Приема се. Важно беше, че направихме проверка. Компромис 2 за против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, нека да направим проверка. Гласуваме електронно изменение 96. Край на гласуването. Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 104 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 115 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV20 за, против, въздържали се, приема се. 27 на комисията по транспорта за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 121 за, против, въздържали се, нека да направим проверка. Изменение 121. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение транспорт 32 за. Против. Въздържали се. Не стана много ясно. Гласувам още веднъж. Транспорт 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме изменение 126.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 131 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 131. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 135 за. Против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 Край на гласуването. Отхвърля се. 163 за. Против. Още веднъж нека да направим проверка. Изменение 163-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 164 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се. Искате да направим проверка? Добре. Гласуваме електронно изменение 193-то. Край на гласуването. Приема се. 195 за,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 Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. NB14 за против въздържали се, отхвърля се. nb 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 216 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Инта 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 23 за, против, въздържали се, приема се. Афет 6 за, против, въздържали се, приема се. Афет 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14а за, против, Нека да направим проверка. Компромис 14А. Моля гласувайте. Компромис 14А. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. Транспорт 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 244 за, против, нека да направим проверка, 244. Край на гласуването. Отхвърля се. Инта 2 за, против, въздържали се, не е много ясен резултата. Моля, ясно втегайте ръка. Инта 2. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Моля ясно да вдигате ръка. Инта 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 19 за против, въздържали се, приема се. Инта 20 за, против, въздържали се, приема се. 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 25 за, против, въздържали се, приема се. 242 за, против. 242, моля проверка. 242. Край на гласуването. Отхвърля се. 245 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. NB 18 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. NB 18. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Инта 9 Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 243 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. NB12 за, против. Нека да направим проверка. NB12. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. nb 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Транспорт 30 за, против, въздържали се, приема се. Транспорт 10 за, против, въздържали се, приема се. Транспорт 11 за, против, въздържали се, приема се. Транспорт 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 транспорт за, против, моля да направим проверка. Изменение транспорт 14. Край на гласуването. Отхвърля се. Транспорт 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Транспорт 16. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Извинете не вдигате достатъчно ясно ръка. Транспорт 16. Прекратете гласуването. Приема се. 258 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 259 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 260 за. Против въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. Транспорт 6 за, против, въздържали се, приема се. Транспорт 7 за, против, въздържали се, приема се. Транспорт 8 за, против, въздържали се, приема се. Транспорт 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 264 за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 20.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 Нека да направим проверка. Изменение 29-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18 за. Искате проверка на изведение 44? Добре. Проверка на изведение 44. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 45 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Гласуваме изменение 45 като добавка към компромис 18. Проверка на изменение 45. Край на гласуването. Отхвърля се. 50 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51 за. Против. Нека да направим проверка. 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 19 за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 въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 14. 14 отпада. Изменение 16 за против въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 16. Прекратете гласуването. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратявам гласуването. Приема се поздравления за докладчика. Много ви благодаря. The... А сега минаваме към следващата точка. Проекто резолюция относно предложение за регламент на Европейския съюз и съвета. А, доклад на Карлос Зориньо. Компромис 13 за против въздържали се, приема се. Компромис 14. За, против, въздържали се, приема се. 15. Компромис. За, против, въздържали се. 16. Компромис. За, против, въздържали се, приема се. 109. За, против, въздържали се, отхвърля се. 110-то изменение за против въздържали се отхвърля се. 111-то за против. Нека да провериме. Моля гласувайте по изменение 111. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. We're 112 in favor. 112 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 17 компромис за, против. Въздържали се, приема се. 118 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 119 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 120 за, против въздържали се, отхвърля се, 18 и компромис за против въздържали се. Приема се. 126 за против въздържали се. Отхвърля се. 19 компромис за против въздържали се. Приеме се. 131 за против въздържали се. Отхвърля се. 132 131. Добре. Да проверим 131. 131. Същият резултат, като, при предишното гласуване. 132. Второ изменение за против въздържали се отхвърля се 133. За против въздържали се отхвърля се 134. За против въздържали се отхвърля се 135. За против въздържали се, отхвърля се 136 за, против, въздържали се, отхвърля се 137 за, против, въздържали се, приема се 139 и 140 заедно за, против, въздържали се, приемат се 140 145 за. 145 за, против. Нека да проверим. Гласувайте, моля, 145 изменение. Край на гласуването. Приема се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 На гласуването. Отхвърля се. 37 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Четвърти компромис за, против, въздържали се. Приема се. Пети компромис за, против, въздържали се. Приема се. 43-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 52 за против, въздържали се, отхвърля се. 53 за против. Тъй като не дигате ръце достатъчно високо, нека да проверим по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 54-то изменение. За против въздържали се. Отхвърля се. 55 за против въздържали се. Приема се. 56-то за против въздържали се. Приема се. 57-то за против въздържали се. Приема се. 5 за против въздържали се Нека да проверим. Става дума за изменение пето. I close the vote. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 58 за против. Въздържали се, отхвърля се. 59 за против. Въздържали се, отхвърля се. 60 за против въздържали се, отхвърля се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. 65-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Осми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 Нека да провериме. Край на гласуването. Отхвърля се. 86-то. За против въздържали се. Приема се. 87-мо. За против въздържали се. Отхвърля се. 11 компромис. За против въздържали се. Приема се. 90-то. За против въздържали се. Приема се. 12 компромис за против въздържали се приема се. 93 за против въздържали се приема се. 23 за против въздържали се приема се. И сега тронно електронно гласуване. С това ще приключиме днешното гласуване, край на гласуването. 48 за, 1 против. Поздравлявам докладчика, скъпи колеги, дами и господа. Приключихме с гласуването да се върнем към дневният ни ред. скъпи приятели. Продължаваме по дневния ред. Става следващата точка по дневния ред. А, контрол върху изпълните правопромощи на Европейската комисия. Става дума за представяне от страна на комисията на проект за, за изпълнение за роуминга в Европа. Един много важен документ. Колеги, Става дума, както казах, за един много важен документ относно роуминга. Скъпи колеги, в рамките на регламента за единният цифров пазар. Тук след, сред нас е докладчика. Миналата година приехме решението да се въведе от юни 2017 година роуминг, все едно, че сме си в къщи, т.е. това е дългосрочната политика за роуминг на комисията, като ще се вземат всички мерки, за да няма злоупотреби в системата. През септември комисията пред, представи е, проекто изпълнителен акт, но след нашите критики комисията оттегли този акт. Е, в последствие комисията ни изпрати нов проект – в 3 без 15. Току-що, значи, го получихме няколко минути преди нашето заседание. Разполагахме само с, разполагаме само с 45 минути. Така че моля господин Роберто Виола, генерален директор на генерална дирекция Конект, да ни представи този текст. Имате думата. You, Благодаря, господин председател. Първо, нека ви припомня какво е необходимо за да се направи. Проекта, който ви изпратихме днес на вас и на съвета, трябва да бъде одобрен от Берек. Берек трябва да излезе с становище до 15 октомври. Аз след това държавите членки ще разгледат разгледат а, проекта и ще гласуват на 23 ноември. Окончателният а, изпълнителен акт ще бъде е, одобрен от комисията на 15 декември, т.е. разполагаме с няколко седмици, т.е. достатъчно време за да обсъдиме нещата с Дерек по време на Асамблеята за цифровия пазар в Словакия също ще обсъдим този проблем. А, този акт за изпълнение а, ще бъде разгледан заедно с а, документа, който трябва да бъде прият до края на годината на основата на 6-месечната подготовка за въвеждане на системата роуминг като в къщи, която трябва да влезе в сила от юни 2017 година. различните заинтересовани страни и парламента излезаха с остри критики за предишният документ – така че регламента роуминг като в къщи има за цел да позволи на европейските граждани да ползват роуминг, пътувайки извън собствените са страна, на същите условия като в собствената си страна. Тоест, гражданите всъщност на практика не трябва да правят нищо, просто автоматично ще се активира роуминга, както у дома. Ще бъдат направени, разбира се, някои проверки за злоупотреби, като например много малко използване на роуминг или или а, закупуване на различни а, услуги от един единствен а, потребител. Системата е много проста и лесна за употреба за европейските граждани. Те не трябва да правят нищо, просто ще се активира автоматично системата а, Роми като дома. Системата ще бъде под контрола на националните регулатори и регулатора ще има правото да решава дали даден случай може да се счита за злоупотреба или има а, незаконно дейност. Това е а, като цяло системата. Не знам дали имаме време да обясниме така частта, която е свързана с устойчивостта. Благодаря, господин генерален директор. Това е наистина един проблем от огромно значение за европейското гражданство като цяло и ще помоля господин Вела нама с две-три думи просто да ни обясни нещата, тъй като имаме един много дълъг списък на желаящи да се изкажат. Защото много от колегите познават отлично тази тема и са я така изучавали в подробност, така че а, те също ще искат да си кажат. А, благодаря, господин председател. Искам само да добавя, че има още един стълб на изпълнителната мярка, която ще приемем на 15 декември. Става дума за методологията за дерогации за в името на устойчивостта. Те ще бъдат много редки в случай само, че има такива загуби, че даден, за даден оператор, че, е, че това наистина може да доведе до е, отрицателни последици. Ние публикувахме а, всички тези предложения. Има, значи, а, има един прак от 5% загуби спрямо а, досегашните приходи на оператора и подобна, а, подобна сума или подобен спад на приходите ще, бъде, ще дава а, възможност да се, да се направи проучване дали има необходимост да бъдат увеличени цените, тарифите за вътрешно ползване. Сега, тъй като имаме огромен и много дълъг списък на желаящи да се изказваш, ще давам думата на всеки един. Много кратки въпроси, не повече от минута половина. Госпожа Дел Кастил. Благодаря, господин председател. Благодаря много и на господин директор Виланд за направеното изложение. След първият провален опит, който всъщност не се провали, защото не постигна целите си, а поради объркващата ситуация, която би създала една подобна мярка – сега вече имаме това ограничение от 90 дни и това предложение на комисията, което отстранява предишните проблеми и който гарантира Roam like at home, т.е. роуминг като у дома. Което, това, което би създало трудности в момента е, е контролът и надзорът и е, клаузата за умерено ползване разумно ползване. Ние е, скоро прочетохме тази клауза и искам да попитам дали съществува механизъм при е, установяване на злоупотреби в различни случаи на ползване, т.е. когато доставчикът установи това, доставчикът на услугата, може ли той да уведоми първо абомата преди да се стигне до налагане на наказание или пък увеличаване на цените? Има ли възможност да се докаже с други думи това преди да бъдат събирани допълнителни такси? когато бъде установена злоупотребата от доставчика на услугата. Аз е, мисля, че ако имаме ясна процедура, ще има достатъчно високо доверие от страна на потребителите. Иначе нещата изглеждат съвсем разумни, е, съвсем достоверни и със сигурност ние бихме подкрепили доклада. Госпожата, от името на... Благодаря. Аз също искам да се присъединя към казаното до момента, а именно, че трябва да приемем този подход. Смятам, че много неща бяха постигнати до момента. От една страна ние искаме да премахнем таксите за роминг, от друга страна да имаме честно използване на роуминга без допускане на злоупотреби. Искам да подчертая нещо Разбира се, можем да задълбочим тази тема, но все пак искам да посоча следното. Вече беше казано от господин Авиола, че без задължения, без изисквания към потребителя, към ползвателя, но все пак, да, трябва да се знае къде живее, в кои страни пътува така че да могат да се установяват някакви подозрителни движения и ако е, се установят такива, да се предотврати злоупотребата. Обаче същевременно не трябва да се поставят в по-неблагоприятно положение тези, които извършват интензивна дейност и пътуват много. Всъщност, органите на публичната власт трябва да осъществяват надзор, а не съответните фирми. Наистина това трябва да отчита и економическите дадености, но във всички случаи таксите трябва да бъдат установени в разумен размер. Понякога обаче се получава така, че при налагането на правила е, печалбата се увеличава, в други случаи се намалява. Колегата Туяновски, е, velkou snahu o diskuzi. Аз също така приветствам желанието да обсъдиме на широко този проблем, който е сложен. Аз лично смятам, че някои терминологични аспекти са все още доста сложни и неясни. Надявам се обаче, че ще ги уточним с Берек. Като, например, казвате дълги периоди е, на неактивност и в, в тези случаи ще се правят проверки. Това не е много ясно. Аз се надявам, че в е, дискусията с Берек е, ще упростиме някакси текста и, ем, изясним терминологията. Сега нямах възможност да навлеза в подробности, но ми се струва малко сложно. И също така за надзора и контрола и мониторинга ми се вижда малко сложно. Но, но не, не са и разполагаме и с много време до края на годината. Госпожа Калас от името на Алти. Благодаря. Аз наистина приветствам това ново предложение. Не разполагам с време, така че искам да задам два въпроса. В преамбюла се казва, че може да се иска доказателство за установяване в дадена държава членка. Но в члена няма подобно изискване. Така че ще има ли някакво ограничение за е, предплатените карти, използването на предплатени карти и така нататък. И втория ми въпрос. Става дума за защита на личния живот. Вие казаха, че ще има някакви контролни механизми срещу злоутро... злопотребата, но не се, нали, тук не се казва а, броя на дни, в които да речем няма да има а, дейността, но няма също така и срок за а, м, събиране и, и а, пазене на данните на отделните потребители под името на зелените следващи. А, благодаря, господин председател. Аз е, съм доволен от това решение, от това предложение, може да се работи с него, обаче не ми е ясно едно броят на дните, в които няма да има роуминг, това не е уредено и се предоставя на пазара. На каква база се приема, че е, доставчиците ще предложат решение, което предвижда по-малко от 90 дни е, годишно без е, роуминг. Всъщност, откъде комисията е сигурна, че това ще бъде по-добре? за потребителите. Има ли някакви проучвания в тази връзка? Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос. Ако наистина има силна конкуренция във връзка с тълкуването на тази клауза, как може да се гарантира по-дребните доставчици, които действат само в една или две държави членки, ще се задържат в конкуренцията? Това също не ми е съвсем ясно. Има ли някакви проучвания и в тази връзка? Благодаря. Uh, uh, Благодаря много, господин Борели. Благодаря, господин председател. Аз преди един час се запознах с предложението. На пръв поглед ми правят впечатление три точки. Те са изненадващи за мен. Договор между доставчик и клиент – не може да бъде обвързващ само за клиента. Как комисията може да избегне доставчикът на услугата да не поема рискове във вреда на клиента, като се знае, че тази оферта всъщност не е економически трайна. така че това може да натовари клиента. Второ, е, операторите могат да извършват контрол с цел избягване на злоупотреба. Как комисията може да избегне доставчиците на услуги да не получат твърде голямо поле за действие? И трето, аз мисля, че темата с сроковете трябва да се изясни. В, през месец декември ще бъде прият нов акт за изпълнение с горна граница за ромговите такси, така че до тогава те няма да бъдат дефинирани. Така ли, госпожа Капел? Господин председател, настоящият проект, аз всъщност с много голяма радост се запознах с него и е, гледам много положително на него след последния дебат с господин Йотингер от 13 септември, тъй като преди имаше друго предложение на комисията, ограничение до 90 дни. Мисля, че сега сме постигнали бърз напредък и се радвам, че комисията толкова бързо действа тези 90 дни във вреда на потребителя да бъдат премахнати, така че потребителя да има избор. Всъщност ние искахме това от преди една година, да се премахне роумингът. Всъщност голямата тема беше съвсем ясна след е, разговора с комисар Елтингър, борбата с злоупотребите, кой ще отговаря за нея. Аз е, прочетох становището на Берек, е, очаква се то да дойде до 15 октомври и наистина много голямо значение му се отдава. Националните регулатори ще имат допълнителни задачи с цел борба срещу злоупотребата. И сега въпросът е те дали разполагат с необходимите ресурси и е, как да действат телекомуникационните компании в тази връзка. Така че аз очаквам е, от становището Берек и се радвам много, е, че тези 90 дни няма да съществуват вече. И сега трябва да се изясни как ще се приспадат таксите помежду им, след като ще действат различни мрежи, също така и хора, които прекосяват всеки ден границата. Това е въпрос от принципно значение, така че много ви моля да ми отговорите и на него. Благодаря. Госпожа Викифорд. Е, Председател на комисията М. Имко и съдокладчик е, съгласно член 54 от правилника за дъността на парламента. Благодаря ви за тази възможност да взема думата. Аз е, бях докладчик е, от името на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и особено много в нашата комисия се съсредоточихме върху аспекта защита на потребителите. Напълно подкрепям идеята за ромик като вкъщи, но се притеснявам, че настоящото предложение не е достатъчно упростено и на практика може да доведе до допълнително объркване особено е възможно да се стигне до различно прилагане в различните държави членки. В продължението, което договорихме, беше напълно ясно, че справедливата употреба би трябвало да се прилага за периодичните пътувания, а да не дават достъп отвъд този период. Например, не бива да имате възможност да купите да закупите билет с Ryanair и да очаквате да летите бизнес класа с British Airways за същата цена. Затова трябва да сте наясно, че не може да закупите абонамент с оператора с най-слаба инфраструктура в своята страна и после да очаквате най високо качествени услуги в чужбина. Така че би трябвало да мисля да се съточи най-вече върху злоупотребата с несправедливия практик. което е нещо съвсем различно. Така че трябва да сме сигурни, че потребителите, които плащат, са избрали да плащат най-низките абонементи, на практика не субсидират потребителите, които имат най-висококачествените абонементи. Но също така, понякога, в някои случаи може да се окаже много трудно да се обясни къде е постоянното спокриваване на на студенти, които учат в чужбина, например. Така че трябва да се вземат предвид някои много специфични особености, като например моделите на пътуване на потребителите и да се обмислят други аспекти, като новите стимули, например. И е важно Европейската комисия да взема предвид всички тези аспекти в акта за изпълнение. В противен случай се притесняваме, че надхвърляте мандата, който ви е бил предоставен. Благодаря ви. Благодаря ви. Ще ви помоля да си изказвате в рамките на една минута. Колегата го бих. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя председателя Юнкер, че тук е дал фласък на новия вариант, а именно, че трябва да бъде ясно за потребителите, че когато у дома си сключат е, пакетен договор, могат да го използват в цяла Европа така както у дома. Точка. Ние знаем това съвсем точно и в отделните държави има правила срещу злоупотребите и е, във всеки договор е ясно дефинирано кога е, е на лице злоупотреба съгласно националното законодателство. И разбира се, пазарът е, все още не функционира съвсем правилно. Имаме разлики в цените 1 към 10 и е, точно това създава проблеми на пазара. Трябва да видим през следващите три години до 2019 година, това е нашата цел, е, да е, създадем наистина един е, единен цифров пазар. Госпожа Комполанато. Благодаря ви. Аз също смятам, че това е добра отправна точка, за да гарантираме да стигнат цените на ромика на дребно до нула, т.е. да може да се пътува и да не се плаща допълнително за мобилните услуги, защото това е основната ни цел. И а, ако успеем да постигнем а, справедливи цени за предплатените услуги, се оказва ненужно да се изготвя това законодателство, защото наистина трябва да избягаме законодателството, което да налага толкова тежки ограничения, че някои оператори да предпочитат изобщо да излязат от пазара. В член 5 се споменава, че ако се наложи такса върху потребителя, тя трябва да се приспадне от отпуснатата квота за продажба на едро това са съвсем кратки въпроса. Гарантиран, може ли да гарантираме, че битови платформи не могат да използват тази възможност, за да избегнат принципа за безплатното а, безплатния роуминг и как може да се използва да тези правила, когато човек има повече от една сим карта. Госпожа Ниблев. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря за това, че комисията толкова бързо реагира под натиска на Европейския парламент и оттегли старото си предложение. Сега представя ново предложение на пазара. Мисля, че това предложение е добро ние се намираме в ситуацията да оценяваме Европа без роминг, това като тема и това е тема, която ни занимава от много време. За нас е важно политическите обещания, които сме дали пред нашите граждани роминг Like at Home, да се превърнат в политическа реалност и това е класически случай, при който аз вярвам, че трябва да формулираме ясни правила. Смятам, че е правилно да се извършва регулация, да се търсят решения за избягване на злоупотреби и бих е, попитала това, което вие представихте е, в случай на злоупотреби е, веднага да не се стига до разваляне на договора от доставчика, да има все пак някакви междинни фази. Дали в обратния случай при който голям брой от нашите съграждани е, ще бъдат засегнати. Наистина ние ще можем ли да изпълним нашето политическо обещание, така че много ви моля това предложение да го включите във вашите. Председателят прекъсва ораторката. Следващият оратор, господин Бланко Лопес. Благодаря, господин председател. Когато ние в е, парламента приехме регламента ITSM, решихме да се обявим против този тип роминг. Обаче при първото тълкуване, като че ли това не стана ясно днес, нямахме достатъчно време да разгледаме подробно предложението, но то изглежда на пръв поглед много добре. Така че е, ще трябва да е, установим точно отношенията между потребителите и телеком доставчиците. По тази причина не може да се приеме комисията да оставя евентуалните такси в ръцете на националните регулатори и на доставчиците. При големи клиенти трябва да се погрижим да не се стига до увеличаване на цените за клиентите в родните им държави. Нещата звучат добре, обаче трябва да бъдат прецизирани. Колегата Ника. Салут, această decizie de a veni cu un model благодаря ви, господин председател. Най-напред приветствам това решение за един модел, който ще даде отговор на някои въпроси, свързани с устойчивостта на модела Роми като вкъщи. От една страна искаме множеството от гражданите ни да може да се възползва от принципа за Роми като вкъщи, трябва също така да си дадем сметка, че за целта трябва и операторите да спазват правилата. В противен случай ще се стигне до а, свръх а, налагане на свръхтакси. И бих искала да ви попитам как възнамерявате да приложите модела и да гарантирате, че никой не надхвърля изискванията на това решение. Тоест, от една страна, потребителите, които са добросъвестни, да могат да се възползват от по-низки такси, а от друга страна оператори, които не спазват е, правилата, да бъдат наказвани съответно. Госпожа Вирконен има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на Европейската комисия за това ново предложение. Смятам, че принципът е, роми като вкъщи е един важен принцип. Едновременно с това не бива да забравяме, че гражданите в Европейския съюз използват мобилните услуги по много различен начин в различни държави членки. Аз идвам от е, Финландия и мога да ви кажа, че в Финландия използваме много е, прехвърляеми данни за интернет и те са много ефтини. Ще бъде много сериозен проблем за финландските оператори, ако не се налага ограничение на данните, които могат да се използват. Знам, Знам, че има много заблучени разисквания какво означава справедлива употреба по отношение на данните, но ако при нас се наложи принципа, че всеки може да ползва толкова данни, колкото си иска, ще има много сериозни последици за, за операторите, чието потребители са свинкнали на много високи равнища, ще бъде сериозен проблем. Благодаря ви, колегата Зорин има думата. Добре, гад. Ще... Благодаря. Това предложение наистина е от много голямо значение, най-вече за европейските граждани. Ние сме изправени пред голямо предизвикателство, що се отнася до надзора на европейско равнище, обаче е много важно да кажем съвсем ясно, че мярката е от много голямо економическо значение. Когато се стигне до нейното прилагане, това може да има само положителен ефект върху хората, които пътуват и е, също и тези, които ползват услугата у дома. Разбира се, поради благоприятните разходи, но също така и е, като стимул за економиката. Председателят, благодаря. Господин комисаря е с кънете не път към залата, но ще дадем възможност на генералните директори и представители на Европейската комисия да отговорят в рамките на 5 минути на всички въпроси, възможно най-изчерпателно и най-избито. Благодаря ви, господин председател. Всички зададени въпроси заслужават а, да получат надежден отговор и за това ще ви изпратим в писмен вид а, изчерпателната версия на отговорите, а сега ще ви дам много сбит а, вариант на тези отговори. Първият а, въпрос а, госпожа Кастила и госпожа Тоя, беше свързан с а, взаимоотношенията между операторите и потребителите. Съвсем набързо, в отговор и на госпожа Ниблер, системата, която е предвидена, е прогресивна, т.е. обикновените потребители нямат нищо, не трябва нищо да правят. Те имат а, абонамент и съвсем автоматично ще им се предоставя възможността за роми като вкъщи. Ако нещо необичайно се случи, като например продължително пребиваване в чужбина, тогава получавате СМС. В такъв случай потребителят има възможност да се плаче на оператора и ако операторът не предприема някакви действия, тогава потребителят може да се оплаче към регулаторният орган. Т.е. по никакъв начин няма да се прекратява връзката, ще се пред... бъде осъдомен потребителя, че има ненормална употреба на роуминг в къщи, но, като вкъщи, но няма да се прекръсва достъпът му до мобилни услуги. А, в а, случаите, в които има злоупотреба страна на потребителите, т.е. им как се използват редовно в чуждестранна страна, операторът има възможност да а, прекрати функционирането на тези симграфи, но в такива случаи регулаторният орган трябва да бъде незабавно надлежно осведомен от оператора и в крайна сметка регулаторният орган има крайната дума. Така че пак казвам, ако има някакъв проблем за обикновения потребител, ще получите смс, който да ви предупреди, че има някакъв проблем, но няма да има прекратяване на достъпа ви до съответните услуги. По въпрос на господин Тушановски за продължителният период, действително трябва да обсъдим заедно с Берек как може да се изчисти това понятие, но пак казвам, обикновено съвестният потребител би трябвало да има достъп до нормална потребление, така че тук говорим само за крайни случаи. Госпожо Калас, по въпроса за достъп до документи, ами не трябва да има някакъв проблем. По принцип хората разполагат с кредитна карта или друго, средство за заплащане. В някои държави членки се иска а, личен документ, документ самоличност при изключването на абонамент с мобилен оператор, в други не. Особено по отношение на предплатените а, карти, всеки потребител може да закупи колкото си иска предплатени карти във всяка държава, всяка на Европейския съюз, но ако иска, да включи абонамент е, или при закупуването на специфична предплатена карта ще, трябва, ще му поискат документ самолично, за да покаже, че има връзка с държавата, в която пребивава. Какво се а, променя след 90 дни? Ами, ако сте студент по Еразъм, например, по принцип заявявате, че искате да се активира роуминг за вкъщи в държава, в която по принцип нямате постоянна дейност. В такъв случай може да отидете с картата ви, която че студент по Еразъм и ще бъде активирана услугата в страната, в която сте, когато пребивавате по програмата Еразъм. В повечето случаи услугата е до 90 дни, а в а, специфични случаи можете да покажете, че имате връзка с държавата, защото пребивавате там за по-продължителен период от време, като например, когато следвате по Еразъм и в такъв случай може да се удължи периодът на действие на роминг като вкъщи. То системата е прогресивна. По въпроса за оценката на въздействие, разбира се, ще трябва да я преразгледаме, но не очакваме някаква съществена промяна защото всъщност няма чак толкова много случаи, т.е. няма сериозно економическо въздействие, но в отговор и на госпожа Форта много внимателно ще разгледаме всички модели на пътуване на потребителите в Европа, разполагаме с тези данни и сме убедени, че системата, която предлагаме е економически надежна. Господин Бургели, ще има много строг контрол от страна на регулатор, който ще оказва контрол върху действията на операторите. Госпожо Капел, да, трябва подробно с БРК да обсъдим как можем да доизчистим както формулировките, така и взаимоотношенията между потребителите и операторите и съм убеден, че ще получи много полезни предложения от страна на БЕРЕК. въпроса за устойчивостта на системата. Тук отговарям и на госпожа Кампула Натри. Нека да видим какво ще бъде решението на законодателите по отношение на роуминга на Едро, защото разбира се има връзка между двете системи. Госпожо Виркунен, действително Особеностите на държавите от Северна Европа трябва внимателно да бъдат разгледани в тясна връзка с берег. Тоест ще трябва да вземем предвид тези особености, особено по отношение на прехвърляемите данни. Ще обсъдим въпроса с берег. въпроса за кръстосаното субсидиране, струва ми се, че отново трябва да обсъдим въпроса с операторите, да гарантираме, че няма да има такива практики на субсидиране. Господин Рубих, като казах, системата ще бъде напълно автоматично достъпна за всички потребители, които по принцип ще получават роуминг като вкъщи. Много за малко крайните случаи, които излизат от това правило. Благодаря ви, господин генерален директор. Скъпи колеги, убеден съм, че всичките ви забележки и въпроси са много важни за нашето обществено мнение. Както знаете, заседанието се предава пряко в интернет. Всички въпроси са зададени вече. Още веднъж ви благодаря, господин генерален директор, за присъствието ви днес сред нас, както и на вас, господин директор. Ще ви бих искал да ви помоля да отговорите на всичките си въпроси в писмен вид. Ние ще получим тези отговори и ще ги изпратим на членовете на нашата комисия. Тоест, ще получите отговори на най-подробните ви въпроси. Това е много важно, защото и нашите граждани искат да бъдат много надежно информирани. За съжаление, нямаме възможност да продължим дискусията тук. Не бива да караме господин комисаря Каниете да чака пред вратата. че сега прекратяваме разискването, ще получите отговора от страна на Европейската комисия. След това пък вече ще имаме възможност да, обсъдим отново в писмен вид, ако сте несъгласни или ако имате възражения. Вашите възражения отново могат да бъдат изпратени под формата на въпроса или допълнителни коментари към Европейската комисия. съществува такава процедура и това е много важно. И следващият много последен, много важен въпрос. Кога може да очакваме отговорите ви, господин генерален директор? Господин Виола. Поглеждаме към господин Велан. Мисля, че до 2-3 дни ще получите изчерпателната версия на отговорите. До края на седмицата. To Commissioner Мигел А сега ми позволете да приветствам с добре дошъл комисарят Мигел Ариес Каниете. Съжалявам, че се не може да изчакате малко, но както знаете, ромикът в някои случаи е също толкова важен, колкото ИТЕР. Uh, uh, Благодаря, колеги. Минаваме, преминаваме към следващата точка от дневния ред, която е изваредно важна става дума за енергийните ресурси за бъдещето. Международния експериментален реактор за термоядрен синтез. Вие знаете, че този проект се финансира от Европейския съюз, САЩ, Русия, Китай, Индия, Япония и Корея. Много важен проект. Много е важно през април да разполагаме с доклад. Тоест през април разполагахме най-после с е, доклад по проекта и заключенията на този доклад беше, че е, нещата се развиват в е, правилна посока, от гледна точка на плана за действие, финанс, финансирането на проекта, така че ще получим пълна информация от комисар Каньете. Много е важно това, което ще ни каже той. Нашата дискусия е част от структурирания диалог с Европейската комисия. Господин комисар, добре дошъл в Европейският парламент. За първ път обсъждаме подобна тема. Така че с голямо удоволствие ще изслушаме каквото има те да ни кажете. Благодаря, господин председател. Дами и господа, за мен е огромно удоволствие, че мога днес да споделя с вас моите виждания за проекта ИТЕР, който, както каза председателя, обединява 6 големи страни в света и Европейският е, съюз. Е, енергийната устойчивост и безопасност, както и промените в климата ни изправят пред огромни предизвикателства. Необходимо е да предприемеме активни, иновативни действия за посрещане на бъдещите ни енергийни нужди. ИТЕР всъщност има за цел да снабди европе, е, европейската и световната общност с е, чиста и неизчерпаема енергия в е, бъдеще. Този проект ще бъде една нова стъпка по пътя на енергийната карта, като същевременно ще допринесе за борбата срещу глобалното затопляне и климатичните промени. Сега, е, този проект е едно ново решение за бъдещето, възможност за създаване на работни места, инвестиции, е, като същевременно осигури нашето енергийно бъдеще и искам да кажа и няколко думи по новият е, график. В момента през 2030 година очакваме че Европейският съюз ще внася около 70%, той ще бъде зависим от 70% внос от енергия. Същевременно Европейският съюз трябва да се справи с предизвикателства в областта на климатичните промени, особено след подписаното неотдавна в Париж споразумение за безвъглеродна економика. Така че е необходимо да намериме допълнителни решения на проблема, свързан с устойчива, сигурна, безопасна енергия и енергиен микс. Термоядреният синтез може да ни позволи да постигнем тази цел, като ни предостави е, неограничено количество е, гориво, е, нищожно и последици за околната среда, намаляване или изчезване на емисиите от парникови газове, без да има допълнителни опасности от течове и други и също така възможност за дълготрайно управление на радиоактивни, на, отпадъците. В момента работим по един проект, който може да стане реално само ако има наистина сътрудничество от страна на международната общност, която представлява 50% от световното население, 18, 80% от БВП. Е, всички наши партньори се интересуват от това, да постигнем успех, тъй като е, проекта ще даде възможност също така да се създадат работни места и да се мултиплицират инвестициите в основни проекти както казах, е, повече работни места, нови бизнес е, възможности, особено за малките и средни предприятия, както и като цяло економически растеж за всички. Само за 8 години, между 2008 и 2015 година, Европа инвести... инвеститорите и научните е, центрове на Европейския съюз са подписали над 750 договора и предоставили 150 грантове за научни изследвания в областта на ИТЕР за обща стойност от 3 милиарда и 600 е, милиона повече от 300 европейски предприятия и 60 е, научни центрове от Европейския съюз и Швейцария са е, усетили положителните последици от е, подобни инвестиции. В последно време се бе подписан и договора Токамак, който е най-големият договор, подписан от организацията ИТЕР за 174 милиона евро и ще бъде от основно значение за успешното приключване на проекта ИТЕР през следващите години. Освен това, чрез тестиране на ключови технологии ИТЕР генерира много а, възможности за развитие, както в областта на термоядрения синтез, така и в областта на метрологията, роботиката и управлението на отпадъците, като същевременно се създадаха много широка економическа дейност около мястото, където се разработва проекта. След построяването на компонентите на ИТЕР ще има следващи етапи, които ще позволят и ще дадат допълнителни нови възможности за европейските е, предприятия, промишленост и е, също така за научните центрове в е, Европа. Също времено ИТЕР е в центъра на вниманието на световните медии и успешните стъпки биват проследявани от тези медии. Разбира се, имаше известни проблеми, както увеличените разходи за, за изграждането на мощността, така и закъснението, но през последно време сме свидетели на едни нови тенденции, които и сме свидетели също така на, напредък на, на постигнат на обекта. Тези от вас, които ще участват в посещението следващият месец в Кадара, ще могат сами да установят уста, постигнатите успехи и постигнатият напредък. Организацията ИТЕР дава възможност да се упражни по-добър мониторинг на развитието на различните фази. Мога да кажа, че по повече от половината задачи, които бяха поставени за тази година, вече са изпълнени, а другите ще бъдат изпълнени в а, а, съответните срокове. През юни на след на своята съвет на заседание на своя съвет ИТЕР направи, взе решение да се провеждат независими прегледи на напредъка на обекта. И а, държавите членки и Европа включително и другите наши партньори, се съгласиха с този нов е, график. Също така бе въведен нов начин на управление на, така, на агенцията Fusion for Energy, като по, по този начин се упражнява по-строг контрол на цялото изпълнение на протекция. Новият график и, нов, и преразгледаните разходи всъщност дават възможност наистина да очакваме успешно а, приключване на първата фаза до 2025 година, така наречената фаза първа плазма – Това също временно ще гарантира и средствата, които Европейският съюз отпуска за ИТЕР и които са от порядъка на 6 милиарда и 6 милиона до 2020 година. Същевременно обаче се отчете, че за различните фази ще имат нужда от по-дълъг срок за финализиране и това ще, ще е, доведе до допълнителни разходи. Новият график бе прият след подробен анализ и системни консултации с националните агенции и организацията ИТЕР. Също времено управителния съвет на Fusion for Energy взе решение да се, е, да се провежда независим преглед на е, напредъка. И да се набележат е, жалоните за преминаването от първата фаза фърст плазма до фазата детериум Tritium през 2035 година. Подробният е, график ще бъде разгледан от съвета на ИТЕР през ноември тази година и комисията ще поиска от различните институции да одобрят новия график, като в началото на следващата година ще се проведе заседание на ниво министри за одобрение новите етапи на проекта. Новата основа, новата база на ИТЕР взима предвид интересите на различните партньори, заинтересовани страни, както и изискванията и на най- най-големата донор на този проект Европейския съюз. От а, нашите граждани и заинтересованите страни очакват от Европейския съюз да продължи да бъде движеща сила в организирането и а, финализирането на проекта и да се вземат е, всички мерки за намиране на най-подходящото финансиране на проекта в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря ви, господин комисар. А сега, колеги, моля да се изкажат от името на политическите групи, но не повече от две минути и половина всяко изказване. Господин Руби. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на господин комисаря за неговото изложение. За нас основно е важно следното. Този международен договор и този международен изследователски проект на международно равнище да бъде бъдат изпълнени професионално, затова е важно тази финансова рамка, така както международно е установена, да продължи да се спазва. Ние всъщност виждаме преговорите в международен консорциум, когато говорим за периода извън 2020 година, т.е. след нея, ние е, можем да направим известни отстъпки или съкръщенията. Искам да попитам каква ще бъде преговорната позиция на комисията в тази светлина. Освен това беше казано, че 50% вече са приключили, имам предвид дейностите и за нас в парламента е, смятам, че ще бъде добре, ако получим един списък, кои проекти до сега са реализирани и какви краягълни камъни се предвиждат до края на годината, може би и за 2017 година, така че проектът Fusion for Energy да продължи да бъде изпълняван и ние да следим изпълнението. Естествено, аз е, смятам, че този проект е важен не само за енергопроизводството, но и по принцип е важен за фундаменталните изследвания. И е, по тази причина ние подкрепяме проекта. Благодаря. Thank you, thank you for... Много ви благодаря, колега, за коментарите. Колегата Данкила от името на Силистите демократите. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар Каниете. Вие винаги ни осведомявате е, за постигнатият напредък. Фактът, е че отреждаме толкова голямо значение на този проект, показва, че сме на прав път. Времено с това споделям и притесненията на господин комисар. Имаме нужда от ясен планиране на финансирането, за да, има, за да разполагаме с необходимата предвидимост в това отношение. Едновременно с това съм напълно съгласен, че ако искаме Европейския съюз да е пионер в дадена област, смятам, че сме избрали много подходяща такава и смятам, че трябва действително да, обър... да отдадем нужното внимание на тази област, не само чрез а, приносът на Европейската комисия, но и чрез съответното адекватно финансиране за проекта. Също така се надяваме комисар отново да се присъедини към нас за следващото, на следващото заседание на нашата комисия, за да ни съобщи какво се случва с работата по пакета за енергетиката. Знам, че подготвяте пет важни проекта. Може би ще ни предоставите осъвременена информация за това в каква насока сме работите по отношение на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност на сградния фонд. Благодаря ви. От името на ЕКР думата има колегата Туршиновски. Děkuji, пане председател. Я také се е, навщели. Благодаря ви, господин председател. Подобно на колегите, аз също бих искал да благодаря на комисаря Каниета за присъствието му днес сред нас. Дълбоко съм убеден, че ИТЕР е сред най-важните научни изследователски проекти, финансирани от Европейския съюз. Нито една държава, членка на Европейския съюз, сама няма как да изготви, да осъществи подобен проект от техническа гледна точка, от гледна точка на персонал и от гледна точка на необходимите финансови средства. Знаем, че в ИТРА участват не само държавите членки на Европейския съюз и това наистина е един от най-важните научно проекти на световно равнище. И дори след прекратяването през приключването на проекта през 2020 година се надявам той да отговори на високите ни очаквания. Дори и преди постигнат на окончателните резултати на проекта, вече ни очакват много важни научни постижения, но също така и много сериозни препятствия. Ето защо, подобно на колегата Рубих, бих искал да ви помоля да, да се направи оценка на рисковете, свързани с проекта, защото винаги има такива. Ако смятахме, че всичко е под контрол, вече нямаше още да говорим за изследователска дейност, за, за изготвяне на крайен проект. Но никой не може да каже в момента какво ще представлява плазмата, как ще се пред... какви ще са нейните характеристики, какви ще са проблемите, свързани с а, изолацията, например. Ето защо, подобно на колегата, смятам, че трябва да имаме много ясна финансова рамка. Колко средства точно трябва да вложим в този проект, за да бъдете успешен, за да не ни чакат а, някакви неприятни изненади, както се случи по време на предишният период. Аз лично съм убеден, че термоядрения синтез е, е от първостепенно значение. Ето защо от нас зависи това да се превърне в един от водещите проекти на Европейския съюз. То от огромно значение за бъдещето ни и за това сме длъжни да гарантираме дългосрочното финансиране на този проект. Още веднъж благодаря ви за присъствието сред нас, господин комисария. Благодаря ви. От името на госпожа Кун. Добър ден, господин Канете. Ние сме изцяло съгласни с вас, че Проектът за сливане на ядрата трябва да бъде подкрепен от Европа. Това е иновативен изследователски проект и важен експеримент за бъдещето. Съгласно графика, който имаме пред себе си, установяваме, че се говори за 2040 година като първоначална дата, ако разбира се, имаме е, истински добри резултати. Възобновяемите енергии са, разбира се, енергиите на бъдещето, обаче искам да чуя вашата оценка като комисар. Е, какво, например, може да стане в една държава членка на Европа като Испания, която заедно с Португалия и Украина – е единствената страна, която през 2015 година съкрати средствата за финансиране на възобновяеми енергии. Благодаря. Uh, Много ви благодаря. Господин Марагало има думата от името на зелените. I think I have just entered in the, in the meeting that it should be incorrect for my party. Благодаря ви, но току-що влязох в залата и смятам, че няма да е честно да взема думата от името на моята политическа група. Добре. В такъв случай думата има госпожа Ернст от името на Обединената левица. А, е, Благодаря. Радвам се, че изслушах вашето изложение. Всичко това има една дълга история. От 1951 година датират първите опити, сега сме вече през 2016 година. И е, за мен не е съвсем ясно и за това задавам и въпроса, къде всъщност сега се намираме. Вие говорихте за един добър път, за добра посока, за подобряване на управлението и много други неща – в техническо отношение това е голям проблем и точно това установих при четенето, че именно трябва да се овладее температура от 100 е, милиона е, градуса Целзий и плазма трябва да е, бъде заобиколена от а, е, м, среда с висока температура. Всъщност за какво говорим? За 2050 година ли? Нали? Значи първият проблем е факторът време. Може би да кажете точно а, е, къде във времето се намираме при този проект и второ, няма ли смисъл да се инвестира много повече в възобновяеми енергии, отколкото в един такъв огромен проект, за който накрая не знаем ще има ли резултат или не. Uh, much, Благодаря ви. Госпожа Капо има думата от името на Европа на свободата демокрация. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за вашето изложение. Съвсем основателно установихме, че ИТЕР е един от най-големите изследователски проекти в света и който е изключително важен за създаването на международни изследователски мрежи. Европа като място за изследвания би спечелила много от този проект, особено европейската индустрия, но също и много малки и средни предприятия. И разбира се, на този фон е много важно, че ИТър през юни тази година прие нов план за действие и нов график. И има много добри показатели, че този план ще се спази. Наистина, това беше нов менеджмент и март миналата година този менеджмент представи новия план за действие, а между другото ИТЕР установява и междинните цели, така че днес може да се каже, че много от тези междинни цели са постигнати и това е положително. И сега не бива да се забравя, че има множество проблеми, имаше такива в миналото и е, дори ставаше дума за освобождаване от отговорност за бюджета през 2020 година, т.е. отказ на такова освобождаване от отговорност. Е, всъщност е, по последна оценка 4 милиарда са разходите. Виждате, че срока се увеличава с 5 години, за плазмата 20-25 обаче е, като цяло изследователската дейност е много важна най-вече за фундаменталните изследвания. Имам два въпроса. Знаете, че други технологии, различни от Акърмарк, е, съществуват за е, сливането на ядрата. Например, в института Макс Планк е, се развива такава технология стерерате е, и е, там се произвежда плазма. Е, е, моят въпрос е има ли възможности за сътрудничество, дали ИТЕР е, е проучил тези възможности и второ има и други проекти, да речем в САЩ като General Fusions или True Alpha Energy, където е, частен капитал също и корпоративен капитал се привличат е, за да се е, извършва тази дейност и дали подобно нещо се предвижда за бъдеще за ИТър. Много ви благодаря. Госпожа Франсуа Гростет има думата. Благодаря, господин председател. Е, тъй като вземам думата, искам да кажа, че правя това най-вече за да благодаря на комисар Канете за ангажимента, който проявява към толкова важен проект, не само за Европейския съюз, но и за света, защото това е международен проект – и е, всъщност неговият постоянен ангажимент да защитава при всякакви обстоятелства този проект е много добър. Това не е лесно, като се знае е, колко са увеличени разходите. Това е неизбежно, е, когато се предвижда такива дългосрочни проекти, дори когато се опитвате да извършвате по-краткосрочно управление. Всички разходи не могат да бъдат предвидени достатъчно прецизно. Така че благодаря. Аз искам да припомня, че това е международен проект, който е от фундаментално значение за Европейския съюз, защото Европейския съюз участва в финансирането с 45,5%. Европейския съюз всъщност има реактора на своя територия и това е много важно. Е, този проект за сливането е, всъщност е, изисква много нови технологични научни познания, много иновации, които биха послужили на много други индустриални сектори. Така че ние имаме множество партньори в света, САЩ, Корея. Euh, je voudrais savoir si Япония, Китай и искам да е, чуя как е, виждате позицията на международните ни партньори, дали те имат същия ангажимент и съща воля като вас, господин комисар, за да следват един подобен проект и да приемат, разбира се, е, всички случайности в рамките на такъв проект. Благодаря. Много ви благодаря. Господин Пипер има думата. Благодаря, господин председател. Комисарите са гъвкави, депутатите също обаче са гъвкави. И тъй като сега през следващите две седмици ни предстои нещо важно, искам да се възползвам и да задам един въпрос. Господин комисар, през следващите дни вие ще е, представите преглед за директивата за енергийна ефективност – в Европейския парламент имаме доклад за имплементиране. Подготвили сме го преди около 2 месеца, дори 3 месеца. И е, като е, база използвахме изчисления на комисията, че до 2020 година целта за енергийна ефективност няма да може да бъде изпълнена. И то с малко. Има е, експертни оценки, възложени от комисията, които сочат, че целите за енергийна ефективност са постигнати още през 2014 година. Това е първата година, в която трябваше да влезе в сила тази директива. Това е напълно е, объркана ситуация. Нашият доклад е изготвен на базата на неверни данни и сега искам да запитам какво е, всъщност вие ще направите като изводи? Е, дали ще отложите прегледа за тази директива, за да имаме време да помислим или пък ще спазите графика си? Благодаря. Е, мистер Бенито Зил... Благодаря ви, господин Бенито Зилуага има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, когато говорим за проекта ИТЕР, имаме чувството, че там наистина става дума за е, някакво вълшебство, е, някакво вълшебно средство за създаване на заетост, енергийна сигурност, борба с бедността и така нататък. Но по същия начин преди се говореше за атомната енергия. Тогава този мит беше създаден и е, всъщност, съгласно този мит, е, нещата изглеждаха така, че атомната енергия не е изчерпаема. Има обаче редица неконтролируеми технологични фактори при този проект и тук ние всъщност е, се насочваме към много е, централизирано производство на енергия в рамките на този проект. Това е неефективно, защото е, става дума за големи разстояния от местата на потребление на енергия. Ние смятаме, че тази форма на производство на енергия дори не е толкова екологична, е, също като при е, традиционните атомни централи. Е, всъщност тези централи трябва да бъдат преконструирани. Става дума и за голямо количество радиоактивни отпадъци, които трябва да бъдат обезвредени в крайни места за съхранение и знаем какви са проблемите с всичко това. Искаме да ви зададем в тази връзка следния въпрос. Знаете ли какво струва като цяло 1 киловатт час енергия, включително и а, обезвреждането на отпадъците. Какво ще струва? Всъщност това сега не се предвижда в калкулацията. Of... Благодаря ви. Разбирам, че с това изчепахме списъка на записалите за изказване. И сега отново вам дам думата на господин комисария за коментари и отговор. Най-напред бих искал да благодаря на всички членове на Европейския парламент с проявени интерес към проекта. Ще се опитам да отговоря на повечето зададени въпроси. Най-напред към господин Рубих и други изказалите се. И към госпожа Гростет. Към момента всички страни по проекта ИТЕР не е, отново потвърдиха своят ангажимент към проекта на заседанието на съвета на организацията ИТЕР през април тази година и беше гарантирано приемането на годишния бюджет на организацията ИТЕР. И докато всички страни по проекта продължават да се интересуват от термоядрения синтез, те ще имат интереси от проекта, защото, както казахте и вие се спълно пълно право, в момента няма нито една държава по света, която сама да може да разработи и да осъществи проект с подобен мащаб. Спомняте си, че когато поехме, започна мандата на комисията, не беше много ясен параметър на проекта. Не беше ясно в чии правомощия попада проекта. Сега вече са много ясно разпределени правомощията и те попада в моят ресор. И имаме много по-голяма яснота в проследяването на самия проект. Има нов качествен контрол върху съвместното предприятие Fusion for Energy. Беше, бях направени промени в структурата и на организацията ИТЕР, и на Fusion for Energy. И най-вече има засилено сътрудничество между е, организацията ИТЕР и националните агенции и това подобрено сътрудничество в много голямо значение. Също така изготвихме един подобрен, модернизиран график, който за път беше е, изготвен съвместно и от националните е, служби и от организацията. И за първи път беше изготвен и такъв цялостен съвместен подход. Освен това, той беше потвърден и от независима оценка и е, изпълнението на този график, който е разпределен на отделни етапи, ще бъде ясно контролиран чрез постигането на конкретните желони, които сме заложили. Чрез желоните можем да направим оценка на постигнатия напредък, а през е, ноември 2015 година бяха определени желоните за тази година и, както вече казах, над 50% от тях бяха вече осъществени. Поискахте списък с проектите, ще ви изпратим всички надлежни данни, ще ви покажем кои точно са проектите, по които са постигнати заложните цели. Имаше един конкретен въпрос колко ще се оскъпи проекта ИТЕК с новият график. Имаше въпроси, свързани с заложените крайни дати. Към момента те са 2025 година за първата плазма. 35. 35 за следващият а, а, период. цялостният бюджет, който ще има нужда проекта от всички страни за периода 2016-2025 година се изчислява от организацията ИТР на 5,5 милиарда евро в стоеност на еврото към 2015 година. А Европейския съюз се предполага, че ще поеме 45% от тази сума. На Европейския съюз също така ще трябва да финансира и своят принос извън конкретният част на проекта ИТЕР, който също се променят с новият график. И съвместно предприятие Fusion for Energy в момента преоценява този принос, но със сигурност този принос ще се вписва в заложените тавани в многодишната финансова рамка до 2020 година. Разбира се, ще започнем да обсъждаме финансирането за след 2020 година. В момента, в който разполагаме с съответните данни, незабавно ще ги представим на Европейският парламент, тъй като Европейската комисия ще трябва да излезе с много подробна разбивка, която да предостави на а, с законодателите, отговарящи за бюджета. Колкото разбира се, очаква изчисленията да са на разположение след ноември тази година. госпожа Посефита, кога ще бъде опера... пуснат в дейност, кога ще бъде оперативно готова ни 2035 година е в момента. Очаква се да започне да функционира напълно до 2040 година. Сега по въпроса за възобновяемите енергийни източници в Испания. В Испания, както и в останалата част от Европейския съюз, са поставени цели от 20% ВИ. И разполагаме с набор от възможни инструменти за постигане на тази цел. И в Испания, както и в останалите държави членки, ще трябва да се постигне тази цел и трябва също така да се изпълняват а, целите поставени в пътната карта. През полета публикувахме последните налични данни и ще направим оценка на напредъка постигнат във всяка държава членка. Но трябва да си дадем сметка, че възобновяемите енергийни източници не само вятърната и слънчевата енергия и а, но включва и други възможности, като биомасата, например. В Испания, ако вземем предвид и биомасата, стигаме до доста обещаващи резултати. В миналото не се спазваха изискванията за устойчиво развитие, не можехме да вземем предвид биомасата, но сега нещата се промениха и е, през полета пак казах, ще излезем с оценка за постигнатия напредък във всяка държава членка, а Европейската комисия със своя страна, разбира се, ще направи всичко възможно да бъдат постигнати целите. Сега какво ще предложим а, в пакета за енергията по отношение на енергийната ефективност? най-сложният аспект на законодателството е свързан с енергийната ефективност и най-вече енергийната ефективност на сградите. И в това отношение държавите членки ще имат много по-сериозни проблеми в редица области и вече започват наказателни процедури срещу държавите членки, които не са транспонирали европейското законодателство в своето национално законодателство. Uh, Имаше въпрос за това дали вече изчисляваме разходите, свързани с изваждането от е, употреба на ИТЕР. Ами все още изграждаме а, е, реактора. В момента знаете, че се работи с, един, с една единствена инсталация но със сигурност в момента, в който технологията постига необходимата зрялост, ще има и други производствени единици, които са с по-малък Знаете, че не се, прави, не се правят често оценки на а, Разходите свързани с цялостният цикъл на живот на дадена атомна електроцентрала. Например, в момента това се прави за три проекта, в които има участие от страна на Европейската комисия. Ще се опитам да направим подобните числения по отношение на ИТЕР но идеята е, че е, обръщаме внимание не само в самата технология, която разработваме, но и евентуалните бъдещи рискове, свързани с изваждането и от експлоатация. И това е непрестанно е част от нашия подход на работа. Имаше и още един въпрос, свързан ИТЕР е уникален проект. И ако го нямаше приноса на правителствата нямаше как да има подобен мащабен проект, финансиран само от частният сектор. Да се разработи целият проект, да се насърчава индустрията, която осигурява необходимите компоненти, е много сложен процес. Виждате, че се прилагат различни елементи, свързани с профилационните договори, които се предлагат, например, за да се привлечат представители на частния сектор. А сега вече виждате как отделните под подпроекти на ИТЕР започват постепенно да стават конкурентоспособни, вече нямат нужда от обществени субсидии. Сега най-важното е да имаме по-ясна представа за финансирането. В рамките на годишна финансова рамка имаме тази ясна представа до 2020 година. Ще се впише предвидените тавани. Въпросът е какво точно ще предвидим като финансиране от бюджета на Европейския съюз след 2020 година. Разбира се, разработват се и други водещи технологии едновременно. Знаете, че работим по нови технологии в рамките на Хоризонта 2020. в новият план Юнкер има много важни възможности за работа в областта на зелените технологии и технологиите свързани с борбата срещу измененията на климата. И знаем, че 40% от зелените средства ще бъдат посветени на деси в областта на климата, чистите енергоисточници и почти всякакъв вид, всякакъв тип енергия, която би подкрепила нашата дейност в областта на борбата срещу изменението в климата. Европейската комисия много близо следи изпълнението на този проект. Отблизо следим плана за действие, ежедневно го следим. С удоволствие можем да... Мога само да ви поканя да посетите проекта на място, ще отговорят на всички ваши въпроси. Вие сте членове на Европейският парламент, те ще ви посрещнат, ще ви отговорят, ще ви ведат и ще бъдете много впечатлени, вярвайте ми. Проектът наистина е уникален и е много впечатляващо качеството, с което работим в момента с а, вакуума, например. Китайци работят с магнитите. Проектът наистина е уникален и наистина той може да се превърне в огромен пробив, защото ако сме в състояние е, да произвеждаме екологосъобразна енергия на достъпни цени, ще бъдем в много по-добро положение. Но не бива да забравяме и енергийни източници, енергийната ефективност и целите ни по отношение на климата. Работим във всички тези насоки едновременно и фактът, че Европейската комисия толкова много държи на този проект, е, не значи, че сме забравили от другите си приоритети. Към момента най-важно Важното е да променим енергийния си микс възможно най-бързо към по-добро. Пак казвам, положителното е, че ще излезем с законодателния пакет до края на годината целият законодателен пакет по отношение на енергетиката ще бъде изготвен, е, структурата на пазара на енергетиката, директивата за енергийната ефективност, е, емисиите от въглероден диоксид е, от автомобилите ще е предложение, с което ще излезем до година. Тоест, разполагаме вече с цялостното законодателство, което ще бъде нужно за постигане целите в областта на климата и ще бъде разгледано възможно най-бързо от Европейски парламент. Благодаря, господин комисар. Наистина става дума за проблеми от извънредно голямо значение. Знам, че на някои от тях е трудно да се отговори, тъй като става дума за научни проекти. Ние в тази комисия сме убедени, че този проект е от огромно значение. Може би не всички комисии смятат същото, като бюджетната комисия, например, или други. Но ние в комисията ИТРЕ подкрепяме изцяло този проект. На 24 октомври ще има специално организирано посещение на обекта. И ако има прекалено много желаещи да участват в това посещение, ще можем да организираме и второ посещение. Така че след Страсбург ние в Страсбург на 23 ти в неделя ще можем да обсъдиме нещата. Сега, може би трябва да обсъдиме нещата и с колегите, защото някои колеги смятат, че свърхфинансираме свръхфинансираме този проект. Но това е проект от огромно значение. Така че още веднъж ви приканвам да се запишете за посещението от 20 до 23, а след това ще продължиме директно към Страсбург. Всичко е подготвено, за да можете да посетите а, по, на място ИТЕР и след това да имате пряк полет до Страсбург. Господин комисар, благодаря ви много. Колеги, на 12 и 13 октомври ще се състои следващото ни заседание. Става дума за сутрин и след обед. ще имаме гласувания, заседания на координаторите, много дискусии. Така че ще се срещнем отново скоро. Благодаря, господин комисар, още веднъж.